дневният ни ред за днес ще проведем разисквания по устен въпрос взаимно признаване на професионалните квалификации. Първо искам да дам думата за 5 минути на Малкъм Харбър. Заповядайте. Господин председател, с ваше позволение, предлагам да изчакаме минута-две, защото това е устен въпрос към комисията Надявахме се господин Макриви да е тук. Не го виждам. А, госпожа Самихетоха, извинявам се, защото това е въпрос, по който работиха комисаря Макриви и неговия екип, но разбирам, че комисията е представена. Благодаря. Възнамерявах да благодаря на господин Макриеви за добре свършената работа и за това ви моля да му предадете моята благодарност и най-добри пожелания. Много се радвам, че като много активен член на комисията се включва господин Барние, защото това досие е в неговия ресор, разбира се, допускайки че неговата кандидатура е одобрена и той е, запази този кръг на правомощия в новия състав. Свободното движение на работници и директивата за взаимното признаване на професионалните квалификации е един от ключовите въпроси, с които се занимава нашата е, парламентарна комисия в цялата конструкция – на вътрешния пазар. И мисля, че е много уместно тази сутрин да обсъждаме тъкмо този въпрос, защото следва да се поиска актуализиране на съществуващите правни инструменти и транспонирането. Много важно е как държавите членки прилагат а, тази директива. Също така е актуален въпрос, защото с професор Монти и с председателя на комисията, така или иначе проведохме въпроси е, е, и е, разисквания по външните бъдещи перспективи за развитието на вътрешния пазар. И професор Монти съвсем правилно отбеляза, че става дума не за правен вакуум, не за липса на правни инструменти, а за непълноценно или непълно прилагане на правните инструменти, които са действащи в момента. Директивата за взаимно признаване на професионалните квалификации регламентира поредица е, проблеми, е, с които се сблъскват е, гражданите във всички държави членки на Европейския съюз. Жалбите до мрежата за решаване на проблеми солвит по този въпрос са най-многобройни. Липсват ясни решения, липсва и контакт между органите, които а, отговарят а, за разрешителните опълномощаването в различните държави членки. Липсва съгласуваност а, в усилията да бъдат подпомогнати хората във взаимното признаване на техните професионални квалификации. И още нещо става ясно. Не са достатъчно професиите, които а, се вписват добре в европейската квалификационна рамка. И за това искам а, да задам въпроса доколко ефективна а, е рамката, а, доколко а, тя е всеобхватна от статистиката, а надявам, знаем, а и от комисията надявам се ще чуем, че транспонирането се протака в почти всички държави членки и това създава затруднения за гражданите, а и поражда въпроси за сложността на самия инструмент. И за да обобщя в контекста на дейността на парламентарната комисия по вътрешния пазар за следващите 5 години. Много се радвам, че всички членове на комисията са днес тук и искам да им благодаря за работата, която свършихме заедно за оформянето на плановете ни за по-нататъчната ни дейност. Взаимното признаване на професионалните квалификации е въпрос, в който ние можем да изиграем много важна роля. Да проучваме и да правим констатации и препоръки за развитие на всички основни елементи на единния пазар. Знаем, че комисията ще преразгледа през 2011 година директивата за взаимното признаване, е, националните парламенти също ще внесат своите е, предложения. Вече проведохме изслушване, имаме нашия доклад по проучването на съществуващо положение. Всичко това е на лице и можем да направим през 2010 година доклад по собствена инициатива, което ще даде принос към дискусията с комисията. Ето това е общия контекст на моя въпрос и е, се надявам в отговора си Европейската комисия е, да изясни е, каква е рамката за напред. Надявам се да работим съвместно, за да може е, този правен инструмент от първостепенно значение да допринесе за по-доброто функциониране на пазара. Most pedig чак не благодаря, господин Харбър. Сега ще дам думата на комисаря Самецки. Господин председател, искам да благодаря на членовете на Комисията за вътрешния пазар и защита на потребителите за това, че повдигнаха този важен въпрос. Преди да отговоря на отделните въпроси, нека да направя един обзор. Целта на директивата за свободното движение. Транспонирането е приключено 22 държави членки и 23 държави членки и се очаква 4 да приключат до края на годината. Притеснявам се обаче от това, че не сме получили мярка за транспониране от Гърция. Сега по първия въпрос транспонирането се оказва трудност за някои държави членки, тъй като става дума за повече от 800 различни професии. Тези професии често се регулират в федерални или регионални закони. Това обаче не е оправдание за протакане и Европейския съд не прие тези забавения в 6 от е, постановените решения. Що се отнася до въпроса за основните професии. Те са здравни, здравното обслужване и архонизацията, където високото ниво на хармонизация на обучението е факт. Има проблеми и при професии, на които има високо ниво на трансгранично мобилен, трансгранична мобилност, като учители и екскурзоводи. Приоритет на комисията е да осигури правилно и последователно изпълнение на директивата. Затова сме разработили кодекс за поведение по административната практика и потребителски наръчник за потребителите, що се отнася до пречките, идентифицирани от Солвит, ние сме наясно с съществуващите проблеми като забавянето в процедури за признаване, липса на отговор от компетентните органи, необосновани решения и така нататък. Понякога се предоставя погрешна информация на мигрантите, поради което те следват погрешна процедура. Мрежата Солвит обаче се оказва ефективна в разрешаването на много от проблемите. Само, че Солвит не е, не е единствената мярка. Съществуват национални информационни центрове, които подпомагат гражданите. Европейската комисия очаква те, тяхната активност да се засили. Освен това, информационната система на вътрешния пазар осигурява възможност за осигуряване на обмен на информация по много от регулираните професии. Резултатът е подобряване на административното сътрудничество между държавите членки и най-сетне по последния въпрос. Комисията не е в състояние да даде оценка относно необходимостта от реформа в момента. Това ще бъде направено по време на оценката, предвидено директивата. Нашето намерение е да следваме графика, предвиден в директивата. Следващата комисия е тази, която ще вземе решение за по-нататъчните стъпки. Благодаря ви. Благодаря, господин Самецки. Сега ще изслушаме изказванията от името на политическите групи. Най-напред Господин Лехнер за две минути. Добър ден. Господин председател, уважаеми колеги, през 2005 година, след дълги дискусии, след много работа в парламента, се прие тази директива, която трябваше да бъде предложена в 2007. Сега вече сме 2009 и е много трудно да приемем, че директивата още не е транспонирана, като се има предвид, че съдържанието и не беше напълно ново, имаше прецедент. За това настоявам комисията да упражни натиск върху страните членки. Предполагам, че проблемите са главно в прилагането на практика и затова трябва да се направи проучване къде точно възникват проблеми. Посочено е вече, че 20% от оплакванията по мрежата Solvit – са свързани с тази тематика и това е много сериозно. Тук се коментира колко важен е този проблем за вътрешния пазар. Но освен от гледна точка на економиката, все пак нека, трябва да знаем, че това е основно право на гражданите. Те имат право да отидат в друга страна членка и да упражняват свободно професията си. Това е реален проблем за гражданите. Естествено, цялата тематика е сложна, необходимо е време, има различни традиции, различни практики, що се отнася до професионалните квалификации, до уменията, до е, съдържанието на програмите. За това не е толкова лесно да се получи признаване на съответните професии. Но според мен не, само, не е проблема само в отделните случаи, а просто трябва да се разгледа цялата система, дали няма проблеми в нея, дали има недостатъци, които могат да бъдат коригирани. Според мен е, това е тема, която никога няма да отпадне, защото винаги възникват нови професии, търсят се нови умения. И комисията и парламента ще се занимават с този проблем непрекъснато и трябва да имаме добро желание да правим това. Благодаря, госпожа Гепхарт. Една минута и 30 секунди. Благодаря много, господин председателю. Искам да подчертая, че е срамно да няма днес присъстващ комисар, когато отправяме устен въпрос към комисията. Това е липса на уважение към парламента и мисля, че е напълно неприемливо подобно положение. Да се надяваме, че това е само недоразумение, но така или иначе е неприемливо. А сега по темата, която обсъждаме, уважаеми колеги, говорим за правото за свободно движение е, и упражняване на професия на гражданите там, където те живеят, където е тяхната месторабота и местопребиваване – този инструмент е, е прият за да улесни взаимното признаване на професионалната квалификация и е позорно това, че много държави членки не са предприели необходимите мерки, за да бъде транспонирана директивата и на практика да бъдат е, защитени правата на гражданите. На комисията те първа предстои много работа в тази посока. И тук искам да поставя един въпрос, който неотклонно стои на вниманието на Европейския парламент. Да а, имаме европейско удостоверение а, или европейска квалификация, така или иначе няма значение какво е името, стига това да е един инструмент, признат навсякъде при движението от една държава членка в друга. Благодаря. Давам думата на Кристиан Босой. Свободното движение на хора – е едно от основните права на гражданите на Европейския съюз и тук се включва свободното движение на работници, на професии, което е задължително за оптималното функциониране на вътрешния пазар. Както казах, моите колеги, независимо от това, че директивата беше прията през 2005 година, работниците, които искат да пътуват свободно, продължават да се натъкват на трудности. Свидетел съм бил на много такива случаи. Те са били доведени до знанието ми от румънски и други граждани във връзка с някои професии. Колегите в Комисията по вътрешен пазар ми възложиха доклада за мрежата СОВИД. И както вече беше казано, голяма част от проблемите и въпросите, които СОВИТ трябва да решава, са свързани с, с лошото функциониране на системата за взаимно признаване на професионални квалификации. Ние трябва да разгледаме въпросът обстойно, за да приемем съответните мерки. Необходимо е добра и размяна на информация между информационните центрове. Държавите членки трябва да са наясно с това как функционират другите държави членки, за да могат да прилагат максимално добре директивата и да премахват административните пречки. Също така е желателно пете държави членки, които все още не са приключили транспонирането на директивата или 22 държави членки, които са транспонирали, но не по задоволителен начин да преодолеят съществуващите слабости. Необходимо е да се осигури взаимно признаване. Благодаря. Давам думата на госпожа Рюле за две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин комисаря. Мисля, че всички сме на едно мнение за това каква е целта гражданите в Европа да могат да се движат спокойно и да упражняват своята професия. Но въпросът е, защо след 4 години тази директива все още не е транспонирана, дори почти 5 години? Естествено, ние тук изготвяме не само закони, а трябва и да се питаме откъде идват причините за подобни закъснения. Това не е единствената директива, която създава проблеми. И когато има толкова много жалби и когато солвите заляна с подобни искания, трябва да разберем откъде идва проблем. Има няколко причини. Лесно е да се каже, че страните членки се опитват да наложат някакъв вид протекционизъм. Но съществува също и факта, че има различни законодателства, различни традиции. И вече е въпрос как европейския закон се отнася към тези различни структури. Надяваме се обаче, че директивата трябва да постигне това, което си е поставила като цел трябва, трябва да се опитаме да решим този проблем и всъщност анализа, който трябва да направим е в същината на нашата работа. Що се отнася до въпроса до комисията. Питам се защо тези наръчници или инструкции не са се появили по-рано. Аз лично прегледах съответните документи и смятам, че ще, ще да бъде много по-полезно те да се появят достатъчно рано. А също така да коментираме изказванията тук. А, какво става с професионалните квалификации? Това също ще помогне да се решава проблема. Добре, благодаря. Сега господин Боле една минута и половина. Благодаря, господин председателю. В момента на тежко засегналата ни криза се откроява особено значението на вътрешния пазар. Той няма да бъде пълен без свобода на миграцията, която се гарантира и чрез тази директива. Тревожно е, Четири години след приемането и тя все още в четири държави членки да не е транспонирана и е, много от държавите членки е, да е, не са спазили предвидения в директивата крайен срок, октомври 2007 година. Въпросът ми към комисията е, какво беше направено от ваша страна, така че всички държави членки на време да я транспонират? Второ, кога ще публикувате доклад с оценка на транспонирането на директивата и каква е основата за съвместни заключения в него? В края на годината трябва да се приложи директивата за услугите и няма да успеем да гласуваме всички актове на време. Каква е връзката между двете директиви? И за Полша особено важен е въпросът за а, е, свободното движение на медицинските сестри. И във връзка с изискванията към професионалната квалификация на медицинските сестри, искам да попитам какви мерки са предприяти за подпомагане на сестрите от Централна и Източна Европа, включително Полша. Благодаря. Благодаря. Благодаря много на комисията, че споделя техните е, мнения, но е, ние тук работиме съвместно и когато дискутирахме приложението на директивата преди 3 месеца и се повдигнаха доста сериозни въпроси, аз считам, че сега в този момент трябваше комисаря да се появи пред нас. Е, и за това призовавам комисията мисля, че е, е, тази тематика е много важна от гледна точка на взаимното признаване и вътрешния пазар. Тя е важна за европейските граждани. Говорихте тук и за директивата за услугите, която може да бъде прилагана удачно единствено, ако има взаимопризнаване на квалификациите, така че това е изключително важно. Ние трябва да можем да помагаме на гражданите, които остават чувството, че няма и достатъчно съгласуваност между страните членки, когато не се постига това признаване на квалификациите. Има проблеми и по граничните области също с тези неща. Понякога се упражнява сериозен натиск върху заплащането от това, че идват хора от друга страна. Знам за подобни случаи на границата между Германия и Франция. Ние трябва да се опитваме да решаваме подобни проблеми. Тук ясно се коментира, че този проблем ще се стои при нас непрекъснато, но ние трябва да поемем отговорност, трябва да се отнасяме сериозно към безпокойствата на гражданите. Комисията спомена тук, че отделят голямо внимание на тази тема и се надявам, че ние ще можем да работим съвместно с съответната генерална дирекция. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Бернадет Верньо. Минута и три секунди. Господин председател, скъпи колеги, ние вече обсъдихме неудачите прилагането на директивата за услугите. Директивата за професионалните услуги е емблематична. Държавите членки не спазват сроковете за транспониране. Ако тази директива е солидна основа за взаимното признаване, спецификата на някои професии не се отчитат. Признаването на диплома без съответното ниво на квалификация и обучение, в това число във висшето образование, не може да не създава сложности и трудности. Най-очевидният пример е медицинската професия. Една тези, които са квалифицирани във Франция, преминават през курсове, които не, премин... не се преминават в други страни. Някои специалности не съществуват във всички държави членки. Тази директива е много важна за свободното движение на работниците в основата на европейския проект, само че тя трябва да бъде допълнена. И трудностите, с които се натъкваме, трябва да бъдат решени, за да има хармонизация на образованието и обучението. Държа да кажа, че инициативата на медицинските професионалисти гарантира и за пациентите, и за потребителите, и за лекарите много важна. Смятам, че трябва да се оптимизира взаимното признаване. По този начин ще се осигури доверието на гражданите. Благодаря ви. Давам думата за една минута на минута и 30 минути на госпожа Първанова. Благодаря, господин председателю. Когато говорим за доброто функциониране на вътрешния пазар, трябва да имаме предвид в рамките на директивата и медицинския сектор. За да бъде приложена там директивата са необходими по-нататъчни мерки за взаимно признаване на професионалните квалификации и на дипломата. Директивата за услугите изисква езикови умения, регистрация и а, способности да се изпълнят изискванията за добри медицински грижи. Една обща европейска база данни ще бъде важен елемент от системата на предоставяне на медицинско обслужване. Мобилността на специалистите в здравеопазването е свързан и с допълнителни национални гаранции. Подобни мерки могат да се приложат в здравните услуги, особено когато новите технологии позволяват някои противоречиви практики, като например електронно диагностициране мобилността на здравната професия трябва да е свързана с гаранции, че са достъпни, своевременни и висококачествени здравните услуги. Това е отговорност за всички нас и се надявам, че държавите членки и институциите ще погледнат на този въпрос сериозно, като имаме предвид недостига на специалисти в тази област като а, имаме предвид също така и е голямото значение на медицинската професия. Благодаря. Давам думата на госпожа Ханзлик за две минути. Jeśli chcemy, абе наши obywatele. Благодаря, господин председател, дами и господа. Ако искаме нашите граждани да имат възможност да се движат в различни страни членки, те трябва да имат увереността, че когато получат квалификации, няма да се сблъскват с прегради за работа в други страни. Но има твърде много нива на регламентиране за упражняване на съответните професии и преодоляването им е предизвикателство за е, всички страни. То е предизвикателство и за гражданите, които трябва да проправят своя път в тези различни системи. Е, прилагането на директивата е само един аспект от общия дебат по тази тема. Нека не забравяме и проблемите, които възникват от липсата на доверие в квалификациите в страните членки, доверие в образователните системи. Също и държавната администрация на различните нива в страната членка трябва да бъде ангажирана с тази тематика. Европейската карта, професионална карта е един документ, който би могъл да улеснява хората, а не да създава още поредните пречки за свободно движение във вътрешния пазар. Дами и господа, след съвсем скоро настъпва крайния срок за прилагането на директивата за услугите директивата, за която говорим, директивата за услугите, са взаимно допълващи се и при изпълняването на директивата за признаване на квалификациите в никакъв случай не може да се похвали за успех. Трябва да работим за тяхното успешно прилагане, защото трябва да работим и за вътрешния пазар. Благодаря, госпожо. Следващият оратор е Корея Декампо за една минута. Благодаря, господин председател. Признаването на професионалната квалификация е консолидирано в един законодателен акт, 15-те директиви създадаха практически проблеми в изпълнението в държавите членки. Трудностите са известни. Европейската комисия би трябвало да анализира областите, в които се натъкват основните проблеми при приложението на този толкова важен инструмент. Е, протекционизмът на различни нива е пречка не само пред свободното движение, но и пред вътрешния пазар. Следва да очертаем сивите области, за да не се спъне е, доброто приложение на директивата. Европейският съюз не може да направи това, което държавите членки не желаят да направят, само че предприятите от комисията мерки ще е, сложат преграда пред протекционизма. Необходимо е да се предприемат мерки и да се създадат ефективни информационни центрове. Благодаря ви. Господин Грех, една минута. Благодаря, господин председател. Най-сериозният въпрос, който засяга прилагането на директивата е липсата на доверие между страните членки и липсата на заинтересуваност на страните, защото това да резултира в е, разнобоя в практиките, по които прилагат е, страните членки съответната директива. Те е, използват системата, но по различен начин, с различна частота, така да се каже. Е, информационната система не, не може да функционира правилно, ако не се използва по един и същи начин от страните членки. Трябва да има възможност да се съгласуват данните, трябва да има и отправна точка, от център, където страните могат да подават съответната информация, така че да има реално прилагане на директивата. Бих искал комисията да ни каже какви са плановете им за изпълнението на тази директива и на съответните елементи на информационната система, ако те искат да създадат по-добри условия за вътрешния пазар, а не да остават всеки да се тълкува директивата така както му е угодно. Благодаря. Сега госпожа Стайлер. Тази сутрин Говорим за мрежата солвит На последното заседание на парламентарната комисия ни беше казано, че има недостиг на финансиране за центровете на тази мрежа. не може само една голяма държава членка и един ограничен наброй екип да поеме цялата работа, защото е, това излага на голям риск пациентите и като имаме предвид някои тежки случаи, може да се стигне и до фатален изход. Какво възнамерява комисията е, да направи за а, е, недопускане на компромис с безопасността и сигурността на пациентите вследствие на а, е, мобилността на здравните професии. С един регистр ще имаме по-добър обмен на информация между компетентните органи. Благодаря, господин председателю. Благодаря, че този въпрос беше включен в дневния ред. Благодаря. Сега, Сега преминаваме към системата спонтанни изказвания изказвания за по една минута. Към този момент са се записали 6 души. Ако всички спазвате е, регламента, ще можем да дадем думата на всички. Благодаря, господин председател. Много беше казано за взаимното признаване на професионалната квалификация. Въпросът е защо тази толкова важна директива се оказва толкова трудна за приложение, просто защото е сложна и, е, тру, и комплексна в ежедневното изпълнение. Виждам три основни трудности. На първо място езика, това беше споменато. Второ, сложността на процедурата за признаване на валидността на дипломите. Това е, е много сложен процес. И на трето място разнородността на обучението. В тази област смятам, че Европейската комисия би могла да помоли държавите членки да определи за всяка професия компетентен орган, който да се грижи за продължаващото обучение и да поиска също така от държавите членки да определят на европейско ниво обща е, система за сертификация. Е, по този начин ще може да се преодолее разнородността и да се достигне до едно общо ниво на обучението. Благодаря. Господин Марк Тарабел, една минута. Господин председател, Белгия е една от държавите членки, които не са транспонирали директивата, но според информацията, с която разполагам, остава само проблема за е, екскурзоводите. Има има вътрешно присъщи трудности в белгийската система Проблемите вече бяха споменати. Липсата на транспониране, на лошото транспониране, частичното транспониране не са проблеми само на Белгия, така че ще помоля комисията да помогне на държавите членки, така щото гражданите да могат да се възползват от свободното движение на работници, което е основната цел на тази директива. Благодаря. Следващият оратор е господин Кели. Благодаря, господин председател. Първо, благодарност на господин Съветски за добрата работа. Мисля, че ние всички сме на едно мнение, че темата, която дискутираме, трябва да и изискванията трябва да се прилагат в целия Европейски съюз. Факта, че работим по тази директива е правилна стъпка, но все пак ние си представяме една утопична ситуация. Трябва да се направи така, че да има един е, стандарт за образованието в целия Европейски съюз, за квалификациите. В някои страни, където студентите не успяват да покрият изискванията на образователната система, могат да се преместят в друга, което ясно показва, че няма еднакви стандарти и това също пречи за транспонирането на а, директивата. Надяваме се, че с течението на времето ще може да се преодолее и този разнобой, за да мога да се прилага директивата. Благодаря, господин Кели. Сега давам думата на господин... Um, да, наистина сме двама души с името Кели. Взаимодействието при взаимното признаване на професионалната квалификация трябва да се гледа сериозно от всички държави членки, защото въпросът е сериозен. Единия пазар и трансграничното свободно движение не са достигнали до пълноценното си приложение. Активизирането на трансграничната търговия, развитието на единния пазар може да доведе до по-бързото разпространение на новаторски продукти в Ирландия стои въпроса също за признаването на квалификацията. Ние не можем трансгранично да предлагаме услуги поради отлагането на съответните законодателни инструменти. Държавите членки не проявяват достатъчно уважение към информационните системи, които се използват, както и не желаят да преодолеят пречките пред единния пазар. Благодаря. Следващия оратор е господин Ван Нистелро. Една минута. Благодаря. Искам само да се спра на един аспект на този дебат. Какво се оказва? Оказва се, че в специализираните професии има слабости и съществува нещо като търгуване с квалификации. Има една тенденция да се да се създават проблеми, за, свързани с сигурността на големите предприятия, като предприятието от химическата промишленост, например. Контролът на национално ниво се оказва недостатъчен. Ще помоля Европейската комисия да ни направи доклад по този въпрос и по-нататък да ни каже какво можем да направим какво може да се предприеме? Ситуацията е интересна и трябва да се намери начин тя да се преодолее. И накрая господин Цвел за една минута. Благодаря, уважаеми господин председателю, уважаеми колеги. Говорим по един много важен въпрос взаимното признаване на професионалните квалификации в Европейския съюз. Въпросът е много важен, защото квалификацията е свързана с образователната система, а в Европейския съюз имаме поне 27 такива системи. Може би някои от вас си спомнят, че през март миналата година създадохме Европейската квалификационна рамка като механизъм, за постигане на по-голяма сравнимост между националните образователни системи. Проблемът с квалификационната рамка обаче е нейното неприлагане в държавите членки в пълната и цялост. Тя не се използва като средство за сравняване и приравняване на различни системи. Затова пред държавите членки стоят много големи задачи за напред и ако не бъде пълноценно прилагана тази рамка, няма да може да се признава взаимната квалификация. За... В заключение ще дам думата на господин Самецки от името на Европейската комисия. Много се извинявам, господин председател и уважаеми депутати, за недоразумението. Може би ставаше дума просто за това, че започнахме твърде рано. Нека да отговоря сега на а, въпросите. Първо, трябва да подчертаем, че комисията подкрепя страните членки при транспонирането на директивата. Когато изтече срока за транспониране, ние много енергично продължихме усилията, публикувахме един наръчник Работихме и по системата за информация за вътрешния пазар. Сега се използва тя от страните членки. Публикувахме кодекса за етичния кодекс за административни практики тази година, миналата година. също се обърнахме към съда по отношение на 6 страни и съда излезе с решения за нетранспонирането на директивата. Е, публикувахме и документ е, по този повод. Публикувахме и наръчник за потребителите и за бизнесите. Така че, в заключение, е, първо искам да благодаря за всичките ви въпроси и коментари. Благодаря и на председателя за неговия принос и мисля, че сега вече страните членки са тези, които трябва да дадат съответните резултати. Комисията поддържа и ще поддържа специални отношения с парламента, особено в отношение на активните дебати за това как да продължаваме, как по най-добър начин да променяме средата, за да може да действа удачно тази директива. Благодаря. Благодаря много. С това приключваме дебата. И ако ми позволите, ще преминем към следващата тема от дневния ред е, политиката на сближаване след 2013. Въпрос към комисията. Сега давам думата на автора на въпроса, госпожа Данута Хубнер. Благодаря много. Уважаеми колеги,